колеги. Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, ако обичате, заемете местата си. Имаме друго изслушване. Бих искал да приветствам сър... сърдечно всички вас. Е, правя това с е, госпожа Валиан, заедно председателката на комисията ЕМВИ, защото това изслушване е организирано съвместно от е, комисията ЕМВИ и комисията по бюджети. Темата е да се установи, че бюджетът е в пълно съответствие с е, Парижкото споразумение за климата. И изслушването днес се базира на оценка на съвместимостта на актуалния бюджет и безспорно на бъдещия бюджет, защото ние сме в фаза на подготовка за следващата многогодишна финансова рамка така че в случая съответствие с целите за климата. Целта не е да дискутираме климатичната политика, а да се опитаме да установим как ще се разпределят разходите, свързани с климатичните действия и да оценим до каква степен ангажимент от 20% е бил изпълнен. И освен това, ние ще обсъдим бъдещите предизвикателства. Това изслушване е е структурирано в три панела. Първия панел е, ще разгледа въпроса за предизвикателствата и възможностите за европейския бюджет е, в светлината на Парижкото споразумение за климата. Втория панел е посветен на оценката на състоянието на интеграция, включване на климатичните промени в е, европейския бюджет за 2014-2020 година и ние ще се опитаме да очертаем хоризонталните приоритети за следващата многогодишна финансова рамка след 2020 година. В третия панел ще направим оценка как можем да направим така, че всички разходи от европейския бюджет – да носят истинска добавена стойност съгласно общите приоритети и в този панел ще се очертае пътя по който трябва да вървим за конкретизираме бюджета EU 2030 е, всеки от ораторите ще има 10 минути на разположение и след трите панела ще се проведе дебат с членовете на парламента, които приветствам с добре дошли тук. Освен това, това изслушване ще бъде е, излъчвано по интернет и сега давам думата на госпожа Валеян, председател на комисията ЕМВИ. Uh, uh, Благодаря, господин Артюи. Уважаеми колеги, уважаеми участници, и аз искам да ви приветствам с добре дошли на това изслушване. Както бе казано, то е организирано съвместно с бюджетната комисия. Аз представлявам комисията по околна среда, обществено здравеопазване и безопасност на храните в качеството си на председател. Ние искахме да проведем това изслушване, защото то засяга един от основните проблеми на нашата комисия, а именно климатичните промени. Едно от основните предизвикателства пред всички нас. Всички фактори в глобален план трябва да положат максимални усилия, за да се решат свързаните с това предизвикателство проблеми. Мисля, че Парижкото споразумение представлява голяма крачка напред. Но въпросът е бюджета на Европейския съюз дали е в унисон с това? Знаем, че бюджета подкрепя целите на климатичните политики в Европейския съюз в редица области и програми, но ние тук ще обсъдим нивото, дали то е на висотата на нашите амбиции и на необходимите мерки. Комисията по околна среда неколкократно е предупреждавала, че има сериозна опасност да не бъдат изпълнени целите 20% от бюджета да отиват за климатични мерки за периода 2014-2020. Ние сме подчертавали непрекъснато, че трябва да се положат максимални усилия за изпълнението на тази цел. В тази връзка по време на днешното изслушване ще бъде определени разходите, отиващи за климатични цели. Ще видим в кои програми е изпълнено изискването за 20%. Ще обсъдим бъдещите предизвикателства. Благодаря, господин председател. Желая на всички ползотворна дискусия. Nous ne pas que nous aurons un débat fructueux sur le climat. Et si vous le voulez bien, je vais donner la parole à Monsieur Tarant. Имате думата за първия панел. Надявам се, че ще имаме конструктивна дискусия. Давам думата на господин Тарант. Той е докладчик от името на Комисията по бюджети. Господин Тарант, имате думата. Thank you, madam Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Валян, за вашето присъствие в залата, когато ще обсъдим Въпросът е дали положените усилия са достатъчни. Както често се случва в плановото стопанство, Ние планираме това заседание от две години, ми се струва, но случват някои неща, променят се датите, но актуалността на въпроса не е изчезнала, според мен. Както каза председателя Атруи, Въпросът не опира толкова до това дали има климатични промени или не, а как използваме наличните ресурси. Искам да изкажа особена благодарност на тези, които се отзоваха на нашата покана да участват като експерти в дискусията по тези въпроси. В момент, когато шансовете САЩ да променят позицията си по Парижското споразумение намаляват, не съм чул какви са последните новини от посещението на председателя. Желая му успехи, дано да успее да убеди американския президент. Бъдещите европейски бюджет трябва да е напълно в унисон с Парижкото споразумение и бе много успокоително, когато президента Макрон в Страсбург на пленарна сесия ясно заяви, че ще направи това и онова, за да бъдат постигнати тези цели. Искам да подчертая следните неща. Остават по-малко 3 години до края на сегашната многодишна финансова рамка. А ние все още изоставаме в изпълнението на климатичните цели. И като храна за размисъл за експертите, въпросът е къде бъркаме – в изпълнението на целите. Как можем да позволим на изпълнителната власт да изпълни тези цели? На второ място, бъдещата многодишна финансова рамка, нейния размер, приоритети, ефекта и международната дискусия за изпълнението на целите на Парижското споразумение – амбицията за борба с климатичните промени, според мен, трябва да премине в конкретни действия. И един скорошен пример. Моята страна е в, дълбока периферия на Европейския съюз, че днес четат вестниците от вчера – и днес прочетохме вчерашния финанс, Financial Times и видяхме, че многодишната финансова рамка може да е по-различна за северната част и ще е в полза на южната част на Европа. Обаче никой не зададе, не повдигна въпроса за климатичните промени, кой, който се отразява върху миграцията и така нататък. Тези въпроси са съвсем основателни, но ролята на тази комисия и парламента като цяло е да сме сигурни, че от думи преминаваме към дела, че климатичните разходи се планират и изпълняват в бюджета. И така, колеги, искам да маркирам следните три основни въпроса. Европейската комисия разработва в момента дългосрочна стратегия за климата и климатичните мерки. Доклада на Международния панел за последиците от увеличение с 1,5 градуса ще бъде представен в диалога Талануа до октомври 2018 и на трето място Копенхагенския процес в Катовиче. Среща се проведе през декември тази година. Това също ще е възможност да повишим нашата амбиция по отношение на климата. В тази връзка ценим днешната дискусия за приноса на европейския бюджет е, към рамката за климата. в световен план. Искам да благодаря на всички, които са се отзовали на поканата да участват в тази дискусия. Merci d'avoir кадре благодаря, господин е, докладчик. Благодаря за вашето изказване. Сега ние трябва да видим дали борбата за защита на клината не е само списък с добри намерения и е, чисто езикови фрази. Сега, първият панел, той ще бъде председателстван от госпожа Валян. Uh, Благодаря. И така, първият панел е на тема предизвикателствата и възможностите за бюджета, светлината на целите на Парижкото споразумение за климата. За мен е чест да приветствам с добре дошли двама експерти, покани за този панел, господин Филип Оуен, началник отдел Генерална дирекция Клима и госпожа Моника Скатаска, началник отдел Околна среда, климат и социална политика в Европейската инвестиционна банка. Първият господин Оуен, заповядайте. Thank you, um... Благодаря, госпожа съпредседател. Добър ден на всички. Благодаря за поканата. За поканата към Генерална дирекция климатични действия, за да говорим по предизвикателства, свързани с европейския бюджет и изпълнение на целите, свързани с климатичните изменения. Бяха поставени въпроси от докладчика. Те създават основа за разговорът ни тук и аз ще се спра на тях в краткото си изложение. Както знаете, днешната среща е изключително актуална, тъй като Европейската комисия ще излезе с предложение за дългосрочния бюджет на Европейския съюз след 2020 година. Това ще стане на 2 май. Продължават преговорите. Всъщност, те не са прекъсвали през последните дни, включително през уикенда, когато се размерихме множество имейли. Също актуално е, тъй като започва срещата в Бон и така въпроса за климата ще бъде представен в международен контекст. Какво става с МФР, с финансирането на климатичните изменения и прочие. През марта ние проведохме среща на високо ниво на 2 март също имаше прояви. Ще се спре на трите основни цели на Парижкото споразумение. Първо, температурата да не нарасне повече от 2 градуса, да се намали до 1,5 градуса при възможност, също да се подобри възможността за адаптиране към неизбежните климатични изменения, които се случват не само в развиващия се свят, но и в голяма степен в Европейския съюз. Освен това, финансовите потоци да бъдат в съответствие а, с а, създаване на устойчивост а, в световен план при ниски емисии на СО2. беше поставена цен за минус 40% намаляване на емисиите от парникови газове. Що се отнася до смечаващите фактори, Европейският съюз е доста напреднал в постигането на целите. Законодателството, свързано с схемата за търговия с емисии, е доста пост постигнат. Също и четоводството, свързано с ЛУЛСИЕВ, е на напреднал етап. Освен това се работи и в останалите 55% от економиката за намаляване на парниковите газове. Освен това се разглежда е, и на последен етап законодателството, свързано с емисиите от тежкотоварни автомобили. Искам да се върна на нещо, което каза и докладчика за по-високи амбиции относно, например, за енергийната ефективност. Съветът предлага 27%, комисията 30%. Европейския парламент има дори още по-висока амбиция. Ние поддържаме това. И измененията от Кагали към протокола от Монреал цели да се увеличи амбицията за нивата от преди през април в Лондон, в АМО им се говори за 50% намаление. Тоест, много неща се правят за смягчаване на климатичните изменения. Също относно адаптацията, ние имаме стратегия от 2013 година и сега я оценяваме с оглед предприемането на бъдещи действия в близък план. Също устойчивото е, финансиране е друг аспект. Е, в началото на март беше прият документ в този смисъл. Реалното предизвикателство е свързано с средствата, които ще осигурят всички тези мерки за, за смягчаващи, е, смягчаване на ефекта, за адаптиране, за устойчиво финансиране, така че да може да се адаптира и бюджета на Европейският съюз в съответствие с новите изисквания, свързани с сигурността, безопасността, отбраната, неща, на които, за които настояват европейските граждани. А, също и как ще бъде попълнена празнината след а, спирането на вноски от страна на Обединеното кралство. В а, този цялостен контекст и на други възникващи проблеми, ще е много трудно да се фокусираме единствено върху всички тези аспекти, свързани с климатичните изменения. Бюджетът на Европейския съюз винаги е бил инвестиционен бюджет и ще има продължаване на кохезионното финансиране. Четох Financial Times, знае какво става, според тях, че ще се преместват средства от една част на Европа в друга, също ще има ефект върху финансирането на селското стопанство, ще има ефекти върху помощта за развитие и други сфери. Ще струва скъпо постигането на целите, които сме се поставили в областта на климата и енергетиката до 2030 година. Пакет Изискват се допълнително 188 милиарда годишно, 12 трилиона за разчетите на агенцията, Международната агенция, която казва, че са необходими тези 12 трилиона, за да се изпълнят целите. Нито европейския бюджет, нито друг публичен бюджет може да осигури такива огромни суми. Това, което може да направи европейския бюджет е, е да финансира показни проекти, да създаде стимули, намалявайки риска за инвеститорите от частния сектор или от трети страни, да насърчава по-висока добавена стойност от Европейския съюз, също да покаже че целият бюджет на Съюза, ако целият бюджет а, се съобразява с а, споразумението от а, Париж, това би било добре. Това ще има много важен економически и социален ефект и ще допринесе в голяма степен за постигане на целите за устойчиво развитие. През 2023 ще се направи първата глобална оценка. Тази година трябва да се отговори на три въпроса. Къде се намираме? Къде се намират останалите? Къде искаме да стигнем? Аз вече посочих, че имаме по-високи амбиции и как да стигнем там, където искаме. Докладът за увеличаване на температурата до 1,5 градуса, която ще излезе от Международният панел по климатичните изменения, също ще има важен ефект. Освен това, комисията трябва да излезе с стратегия през първото три месече на следващата година, за да се ускори работата преди следващата среща на страните тази сутрин чух, че ще започнат публични консултации, така че нещата вървят. Като се намират, има предвид тази стратегия и диалога, който се предвижда за тази година и също оценката в глобален мащаб през 2023 година, това показва, че е необходимо да работим и в сферата на научно-изследователската и развойна дейност. Т.е. трябва да инвестираме в тези сфери и това е възможност за европейския бюджет. През 2023 на 2028 също ще има глобални оценки. Трябва да се направят средносрочни прегледи на сегашните програми, които ще се предложат следващия месец. Това е въпрос, който трябва да се следи от институциите. В заключение бих искал да кажа какви са възможностите, какви са предизвикателствата. Ние имаме законодателство, ние знаем какво предстои 12 години напред до 2300, какво законодателство, какви стратегии са необходими до средата на века. И това е не само в европейски контекст, но в глобален мащаб. Това ще създаде инвестиционна сигурност за а, дружествата. Ние имаме а, техно, нови технологии, тъй като бюджета на Съюза е инвестиционен, това може да създава стимули, да намалява риска за трети страни, може също да даде тласък на научно-изследователската и развойна дейност. Освен това, има и огромен политически интерес всичко това са важни елементи на уравнението. Има предизвикателства, които се очертават. Средствата, предвидени в бюджета на Съюза, няма да са достатъчни, за да се справим с всички предизвикателства към момента. Както вече казах, ние сме изправили пред предизвикателството, свързано с множество мерки за смягчаване на климатичните изменения. От друга страна има много други аспекти, свързани с миграцията и прочие. Така че ще е много важно да се запази на високо място в дневния ред въпроса за климатичните промени. Благодаря. Госпожа Моника Скатаста има думата от Европейската инвестиционна банка. Благодаря, госпожо съпредседател. Благодаря към интереса, проявен към Европейската институционна банка. Ще ви направя един общ преглед на работата, свършена от банката в тази област и ще поставя акцента върху предизвикателствата и възможностите, защото това е темата. Европейската инвестиционна банка поставя голям акцент върху някои от основните цели. Ние подпомагаме тяхното изпълнение Климатичните мерки са една от основните цели, които подпомагаме. Имаме много ясна цел, която е свързана с подпомагането на климатичните мерки, поне 25% от нашия портфел собствени ресурси са посветени на нея. Ние отпускаме кредити на развиващите се страни за изпълнение на тази цел – до 2020 година. Аз поменавам целите, тъй като те са играли и продължават да играят роля да привличат вниманието на институциите като нашата банка към тази област. И сега виждаме, че нивото на амбициите расте. Вече говорим за 40% по програмите за финансиране на инфраструктурата. Тези цели са много важни и играят роля, но не са самодостатъчни. Освен, че имаме цели, трябва да видим дали сме ги изпълнени. Ние имаме цели за 2017 година. 19,4% е разбяване на финансирането за климатични мерки. Все още тече одит, но става въпрос за 19,4 милиарда за климатични мерки, 28% от нашите кредити. И над 40% от кредитите са за развиващи се страни. Мисля, че това доказва, че не изпълняваме заложените цели. В хода на дискусията може да обсъдим как трябва да се разпределят средствата, има ли някои проблеми при увеличаването на нивото на амбициите в някои държави. Човек трябва да разбере, че целите могат да се бъдат изпълнени. Но трябва да видим какви са приоритетите в NDCs и наличните политически средства за идентифициране и приоритизация на някои проекти. Това е ключов аспект, на който трябва да се обърне съвместно внимание. Ние се опитваме да направим това поне в, по линия на секторния диалог с нашите аналози. И така целите не са достатъчни сами по себе си. Стратегията за климата от 2015 година на банката, която сега изпълняваме изцяло, чрез планове за действие за климата, не обръща внимание само на количествени цели, а и на постигане на ефект по места, чрез финансиране на мерки за борба с климатичните промени. Ние сега работим с другите NDB и се опитваме да видим какъв е ефект от Парижското споразумение върху нашите дейности и приоритизацията и в редица сектори. Както спомена и господин Оуен, трябва внимателно да следим развоя на събитията. Трябва да се увеличи устойчивостта и финансирането за адаптацията. Това е допълнителна приоритетна цел в климатичната стратегия и едно от предизвикателствата, пред които сме изправени в момента. Не се увеличава цифрата за адаптация. Трябва да обсъдим какви са предизвикателствата и възможности в тази област. На трето място друга ключова цел на климатичната стратегия и нещо, което е в основата на действията, за които спомена господин Оуен, е приоритизацията на климата. Как се извършва тази приоритизация? Всяка една инвестиция трябва да отчита и климатичните въпроси в различни области. Как ще определим синергията, взаимодействието, между различните политически цели? Кои са инвестициите, които ще ни помогнат да се справим с цяла една плетора от цели? Тук визирам синергията между програмата за климатични действия и програмата за кръгова економика, синергията между климатичните мерки и действията на всички други генерални дирекции. Да речем подобрено управление на водите – Ние трябва да видим как ще подходим в сферата на енергетиката, така че всичко да е в унисон с паричкото споразумение. така има синергия, има взаимодействие между целите и приоритизацията е от ключово значение на фона на това. Това е въпрос из, издигнат на преден план, който не опира само до наличието на инструменти и въздействието им върху избора на проекти, след анализ на приходите и ползите. Трябва да има развит вътрешен капацитет. И трябва да видим как могат да се прилагат климатични мерки в различните сектори. Кои са проектите с по-голям ефект за митигацията и адаптацията в различните сектори. Това е акцента на работата през изминалите две години – този ефект придобива все още по-голямо значение, тъй като не става въпрос само за НДС и съответната политика, потока на инвестиционни средства трябва да е достатъчен. Европейската инвестиционна банка може да подпомогне чрез Център за консултации и конкретни инициативи, насочени към някои от ключовите фактори за постигане на целите на Парижското споразумение извън държавите членки. Тук визирам общините, местните власти. Програмата Урбис глобалната програма Урбис, която се съгласува с комисията и другите фактори, също ще изиграе своята роля за насърчаване на по-доброто планиране, по-добрата подготовка на проекти и увеличен темп на инвестициите в борбата с климатичните изменения. А сега ще се върна на друг основен аспект откъд, където външните заинтересовани страни имат нужда от подпомагане. Оценката на риска на климата и управлението на риска в сферата на климата. В момента сме на етап да пуснем оценката, системата за оценка на риска в сферата на климата, която ще може да се използва от всички проекти до края на 2020 година. Тази система за оценка на риска в сферата на климата не означава не опира само до намиране на риска. Тя опира и до намиране на решения и съответните ресурси. Именно тук можем да дадем експертен опит чрез Центъра за консултации на всяка една страна, която иска да се обърне към нас за помощ. Вече има една държава членка, която иска да разгледаме нейната програма за оценка на риска. И ние с удоволствие ще окажем помощ в това отношение. На последно място, както каза и господин Оуен, всички действия на банката и на комисията няма да бъдат достатъчни. Трябва да сме сигурни, че поставяме акцента на устойчивото финансиране – и плана за действие на ЕС за устойчиво финансиране играе ключова роля в това отношение. Експертният ни опит за набирането на частно финансиране в сферата на климата е много важен. Вижте само какви средства събрахме допълнителен капитал в размер на Три или четири пъти ръст. А ефекта по места е 20 или 30 пъти повече от първоначалното вложение. Имаме голям капацитет за иновации на финансови инструменти. Искам да обърна и внимание на друг въпрос. Въпроса за доверието. Няма как да се промени начина по който се движат паричните потоци, ако нямаме надежна дефиниция, която да се споделя между имитентите на екооблигации, които стартираха преди 11 години, както си спомняте. И сега преминаваме от екооблигации към облигации за устойчиво развитие. Ние трябва да изиграем ролите на пионер, да покажем, че подобна система може да се ползва с доверието на пазара, което е много важно е, за използването на този пазар и пренасочването на финансови потоци към мерки за борба с климата и към изпълнение на другите цели, свързани с устойчивото развитие. Ще спра до тук. Благодаря. Благодаря и на двамата за интересните изказвания. Колеги, ако имате въпроси към нашите експерти. Ако не, мисля, че коментарите, направени от двамата оратори, са много важни за нас. Действително, ние приемаме законодателство и то показва промяна в начина по който се прави бизнес. За всичко това са необходими пари, възможности за набиране на частни инвестиции е нещо, което е абсолютно необходимо. Както каза господин Оуен, програмите за климатични действия ще се конкурират е, с други приоритети и в крайна сметка всичко това трябва да е печелившо, за да получи подкрепа. Можем да говорим повече за възможностите за това какво е необходимо, за да се привлекат е, повече частни инвестиции или да се използва в по-голяма степен ефекта на лоста. Господин Тарант, имате въпрос? Може би? Не. Първо господин Соле. Аз само исках да благодаря на колегите за предоставената информация. Имам въпрос към представители на Европейската инвестиционна банка. Прочетох не в Financial Times, а на друго място, че вие сте предоставили значителни средства на фирма, наречена Volkswagen. И въпросът ми е а, дали това фигурира като климатични действия или пък а, използвате друга терминология. Това беше господин Таран. Сега господин Соли има думата. Благодаря ви, благодаря за всички изказвания. За нас е ясно, че бюджета на Европейския съюз трябва да е инструмент за постигане на поетите ангажименти за поставените цели в сферата на климата и енергетиката, което означава, че ние трябва да привлечем, да включим всички заинтересовани страни на всички нива на управление – за да се справим с климатичните изменения, за постигане на декарбонизация, да се справим с всички предизвикателства, отнасящи се до устойчивото развитие. Гражданите, регионите играят много активна роля. Много от тези предизвикателства се решават по по-амбициозен начин на местно и регионално ниво. Въпросът ми е как местното ниво би могло да се ангажира в много по-голяма степен чрез бюджета на Европейския съюз. Може ли този бюджет да играе по-пряка роля и да предлага стимули за местните и регионални власти относно осигуряването на средства за действия за противодействие на климатичните изменения? Господин Хауърд, благодаря. Вие говорихте за условията, свързани с възлагането на проекти. Кои според вас са най-ефикасните условия, които налагате при финансиране от ЕИБ на проекти? къде могат да се реализират проекти? такива проекти на практика с използване на бюджета на Европейския съюз. Благодаря, госпожа Дали има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на експертите. Ще говоря от гледна точка на околната среда, тъй като аз съм член на Комисията по околна среда. Редица законодателни предложения се опитваме да се обърне максимално внимание на климатичните изменения, но основното предизвикателство е това законодателство да е в съответствие с поетите ангажименти в Париж... Парижкото споразумение. Понякога не липсва амбициозност, имам предвид трите институции тъй като заедно стигаме до съответните регламенти, свързани с климатичните промени. Но мисля, че това не съответства на реалното, което искаме да постигнем и че не се предприемат достатъчно мерки и инициативи. Ако искаме Европейския съюз да бъде водещ в сферата на борба с климатичните изменения, трябва бързо да пренасочим бюджета към чиста економика и климатични действия. Сега при преговорите за следващата многодишна финансова рамка имаме възможността да направим това. Имам няколко въпроса и ви моля да предоставите малко повече информация. Как считате, че Европейския съюз може да постигне напредък, като насочи средства към реализиране на устойчиви практики и използване на устойчиви технологии. Какви инициативи могат да се предприемат в това отношение? И втория въпрос е, се отнася до това, как гледате на държавите членки, как засилвате сътрудничеството си, най-вече при финансиране на екологични проекти и към преминаване към нисковъглеродна и устойчива на климата економика. Благодаря ви. Сега давам думата на експертите ни. Не знае кой е би искал да вземе отношение пръв. Може би господин Олен. Повечето въпроси бяха към представители на Европейската инвестиционна банка, но и вие сигурно имате какво да кажете. Имате думата, господин Олен. Благодаря ви много, госпожа председател. Благодаря за поставените въпроси. В голяма степен те са насочени към колегата Моника Скатаста от ЕИБ. Но позволете ми да кажа няколко неща по другите аспекти. Имаше въпрос, който се отнася до предлагане на стимули за частния сектор. Това е доста широк въпрос. Аз споменах няколко идеи Една от тях е създаването на регулаторна сигурност. Ако има законодателство, което да е за години напред, след 2030 години, мисля, че това вече е стимул за частния сектор. Бюджета на Европейския съюз може да се използва в това отношение. Имаме фонда за стратегически инвестиции, има и други инструменти, свързани с съчетаването на грантове и финансови инструменти. И тук роля има да играе Европейската инвестиционна банка. Така че доста неща може да се направи чрез бюджета на Европейския съюз за намаляване на риска, регулаторна сигурност и предлагането на стимули. Това са двата инструмента, които можем да използваме. Имаше и въпрос как можем да ангажираме участниците на местно и регионално ниво. Има програма, която е в компетентностите на а, Генерална дирекция климатични действия. Това е програмата LIFE и тя се управлява на местно ниво. НПО се възползват от нея, както по проекти Nature, така и а, за проекти по климатичните действия. Има доста регионални власти, има общини, кметства, които се възползват също от тази програма. Подозирам, че някои от основните е, цели е, са поставени на по-високо ниво, но това не означава, че няма своята роля и местното ниво. Също ам, договореностите между кметовете играят ам, роля за действие за смягчаване на ефекта от климатичните изменения на местно ниво. А, как да се използват устойчиви практики и технологии, е друг въпрос. Трябва да се задели по-голям бюджет в рамките на рамкова програма 9 за научно-следователска и развойна дейност. Разбира се, законодателите могат а, да предложат по-високи стойности, ако не са доволни от сегашните нива на финансиране поставен на е цел за интегриран подход при инвестициите в тази сфера. Целият бюджет на Европейския съюз трябва да е обект на оценка на въздействието. Всички програми трябва да са екологично, економически и социално устойчиви. Освен това, говорим за постигане на целите за устойчиво развитие, което също е стимул за работа в тази насока. Що се отнася от държавите членки и до екологичното финансиране, все още се намираме на ранен етап и имаме план за действие за устойчиво финансиране, прият в началото на месец март. От това, което колегите от Генерална дирекция ФИСМА ми казват, съветът подкрепя всичко това в голяма степен. Сега ще видим как ще се развият нещата в детайли. Ясно е, че това ще се превърне в законодателство и че държавите членки трябва да изпълняват законодателството в тази сфера. Председателят, благодаря ви. Сега госпожа Скатаста има думата. Ще се опитам да отговоря на всички поставени въпроси от последното, което беше казано. Нека да погледнем за момент конкретно как работим с различните елементи на финансовите пазари, какъв е приноса за да започнем от най-простото взаимодействие. Да работим с клиентите ни, финансовите посредници. Това е отправната точка за да гарантираме, че можем да се, може да се постигне съгласие, разбиране за това, какви са действията в сферата на енергийната ефективност, които трябва да се предприемат. Те са важни за малките и средни предприятия, за дружествата с средна капитализация и прочие. Освен това, да се разбира по-добре различните дейности, отчитането, които което се изисква от банката за оценка на портфелите на тези посредници, които работят в сферата на климатичните действия. Освен това, ние имаме инструмент за електронно обучение, свързано с екологичните стандарти най-вече, но и с елементи на климатичните действия. И вероятно ще се направи нещо повече в тази свър... връзка. Има пряк контакт с финансовите посредници на първо място. На следващо място ние трябва да видим по какъв начин чрез дизайна на различните инструменти ще можем да привлечем допълнително частно финансиране в тази сфера. Отново, като започнем от най-простият етап, и се движим към по-сложните аспекти. Има средства, които са насочени към възобновяеми енергии или към енергийната ефективност. И там забелязваме, че има значителен ефект. Присъствието на банката в тези фондове допринася за устойчивостта и насърчава останалите да допринесат чрез тези инструменти и нещо още по-важно, това по което работим са структури като фонд на фондовете, други видове фондове, където наши средства и средства на донорите се използва, за да се увеличат кредитите, за да се гарантира сигурност, което води до един по-добър профил и намаляване на риска на съответния фонд, фонда ЛЕР, фонда за енергийна ефективност, така също и водещи инструменти, използвани извън Европейския съюз, GRF, така наречения фонд на фондовете, който се намира на втория си етап. През първия етап успяхме да мобилизираме инвестиции 20-30 пъти повече от първоначалната вноска. Това, унези от вас, които пре, а, се интересуват, бихме могли да им предоставим допълнителна информация по отделните инструменти. В цялата финансова система, и тук искам да наблегна на това, което беше споменато за плана за действие за устойчиво финансиране. Тук най-важното е да определим ясно какви ще бъдат дейностите, които допринасят за климатичните действия. Така ще бъде по-лесно за сферата на смягчаващите действия. Ние работим с а, други институции, които също осигуряват средства за противодействие на климатичните изменения в а, същите географски зони. Ние ще продължим да работим в тази насока. Имаше и конкретен въпрос а, за разходите. Има известно разочарование има конкретни случаи, където банката работи и прилага всички мерки съгласно политиката за борба с измамите. Заемът беше върнат от Volkswagen. Имаме сега замразяване на бизнес отношенията ни. също разглеждат се и други аспекти от дейността на банката. Не зная дали това се счита за климатични действия или не, но това е конкретен случай. Що се отнася до ролята на местните общности, на местните заинтересовани страни, тук основната роля, която играят градовете, регионите, местните общности, се отчита в рамките на КОП-23. Някои считат, че САЩ не са участвали, но всъщност те участваха под формата на представители на местното самоуправление, на частния сектор. Там имаше участие. Тоест, те играят роля в постигане на напредък по дневния ред за мерки за смягчаване и за адаптиране. Инициативата Орбис в Европейския съюз допринася за това да се насочи вниманието към климатичните действия. Работим с Световния конвент на кметовете. Те работят с нас, с Световната банка по тези въпроси в международен мащаб. Има отлично сътрудничество. Също да се набележат е, различните е, роли, добавената стоеност, която дават различните е, субекти. Някои допринасят за диалоги, други като нас разработват инвестиционни програми, подготвят проекти, финансират проекти, намират финансови инструменти за да мобилизират е, частно финансиране също. Имаше и въпроса за предварителните условия. Начина по който аз гледам на успешните действия при разработването на портфейла за климатични действия не беше чрез условия, а чрез създаването на набор от е, проекти, които изчакват финансиране, за да се наберат повече проекти, допринасящи за намаляване на ефекта върху климата. целите играят своята роля. Те събуждат интереса на предоставящите заеми, но ние работим с банкерите, какви действия, какви документи са необходими за управляване на даден проект, как всичко това може да се направи по един надежден начин. Всички данни, които имаме, са много строго наблюдавани и ние сме единствената институция от този род, която има подобно нещо в този смисъл. В момента правим анализ на целия ни портфел, не само гледайки назад, но и търсим възможностите. Ние търсим инвестиционни възможности във всички сектори, в всички географски райони. Мисля, че това ще е важен документ. Ние искаме да видим какво липсва с акцент върху адаптирането, какво ни липсва тук, има ли нещо, което не сме предвидели като консултация или друг вид инструмент. Това са дейности, които ще допринесат до промяна, според нас. Относно подкрепа за постигане на най-добри резултати с акцент върху ефекта върху околната среда. Мисля, че това, което правим заедно с комисията, е нещо изключително важно. имаме а, инструмент, а, който беше сравнително малък по мащаб, но сега той допринася в голяма степен, търси решения, начини за привличане на повече финансиране, разработването на бизнес модели, също създаването на кластъри, за да може да се накара пазара да се промени, защото постепенно хората се убеждават, че могат да инвестират, да проявяват по-силен интерес, така че инструмента за национално капиталово финансиране е нещо важно. Надявам се да съм отговорила на повечето ви въпроси. Председателят. Господин Ерчуи за въпрос. Аз бих искал да изразя моето очудване, че вие не говорихте за евентуални собствени ресурси защото когато говорим за многогодишната финансова рамка, ние говорим за нови собствени ресурси. И е, вие всъщност е, посочихте лостовете, инструментите, които могат да убедят е, действащите страни тук. Е, дали е, може чрез данъчната система да се направи това, да речем такса върху въглеродния двокис, е, на границите на Европейския съюз. Е, какво е мнението ви за е, пазара на въглероден диоксид в Европейския съюз, като се имат предвид всички страни на Европейския съюз? Ако това, да речем, не е един от лостовете, от които имаме нужда, аз бих искал да чуя вашето мнение. Освен това, по контраста, който съществува между данъчното облагане на а, горивата, на национално равнище и данъчното облагане при международния транспорт. Смятате ли, че можем да освободим от данък горивата на за корабите и самолетите в международната търговия, докато в е, близките транспортни осечки наистина има е, данък, който се налага върху горивата. Аз е, бих искал, тъй като направихме тясна връзка между следващата МФР и създаването на нови собствени ресурси, ние тук установихме една много тясна връзка и не смятате ли, че е, в е, това е, наистина безупречно поведение, което искате, данъчната система може да бъде лост за промяна в позициите? <laughs> Това е въпрос който може да бъде зададен към двамата участници, но господин Овен, съвсем накратко, благодаря за въпроса. Първо, в съобщението от 14 февруари се визираха различни нови собствени ресурси, свързани с схемата за търговия с емисии, собствен ресурс, базиран на ДДС, обща консолидирана данъчна основа и данъка на централните банки, които издават пари. Тези въпроси бяха обсъдени на широко. С отеглянето на Великобритания с актуалното значение на области като миграция, сигурност и отбрана, ще има нужда от повече финансиране, ако се запази сегашното ниво на разходите. Доколкото разбирам, все още текат дискусии по подробностите между колегите от комисията по въпроса за собствените ресурси. След една седмица ще знаем къде се намираме, но вие споменахте за въглеродния данък на границите. Това е въпрос, който сме обсъдили надълго на широко в службите, но той може да доведе до сериозни затруднения. При практическото изпълнение, как ще се определи въглеродното съдържание на входящ продукт? Това е много сложно начинание. Никога не сме били категорично за въглеродния данък по границите, особено когато имаме вече схема за търговия с емисиите в Европейския съюз. Налагането на данък върху горивата в международния транспорт също е разглеждана възможност. Но това никога не се е ползва широката подкрепа на комисията. По въпроса на международния транспорт има известен напредък, но това ще наложи промени в няколко международни конвенции конвенцията от Чикаго за въздухоплаването, например. Така че ще трябва да се направят промени в международни спогодби. Да не говорим за въпроса за уреждането на тези неща от държавите членки. И ако ще се въвежда нов европейски данък, на фон на ограничените ми познания, това е решение, което трябва да се вземе от е, съвета единодушно, което е доста голямо предизвикателство. Не ne fera jamais rien. Il faut qu'à un moment да се puisse но в европейското обществено мнение аз не говоря за а, обществото, не говоря, а, не говоря тук за корпоративен данък, аз говоря само а, за въглеродния диоксид, защото всъщност а, с това може да се спази Парижкото споразумение, а не, че има конвенция, която съществува от толкова дълго време, но като си има предвид развитието на света, ние не трябва да отваряме отново това досие. А иначе ние просто ще останем, ще тъпчем на едно място и освен това да се прокламират най-добрите амбиции по отношение на Париж, ако останем с това, това няма да ни доведе до никъде. Същност това ще бъде политика, която показва своето бесилие. Добре. Um, uh, Сигурна съм, че президента Макрон ще убеди съвета да възприеме някакъв революционен подход. Нашата комисия по околна среда от дълго време иска приходите от схемата за търговия с емисии да се използват за екологично устойчиви проекти. Но съветът, както знаете, гледа много собственически на бюджета. Надявам се, че нещо ще се промени. Искате ли вие да вземете думата, госпожо Скатаста? Ще отговоря на френски. Всъщност аз смятам, че бих могла а, като експерт да отговоря, но в случая тук съм да изразя една а, позиция на а, ЛБИ, което всъщност е политическо тяло и по-скоро това ще бъде договор, отговор, който идва по-скоро от комисията. Аз искам само да ви информирам, че в този контекст е, а и предвид други многостранни е, споразумения, ние сметаме да работим по член 6 е, във връзка с базираните на пазара решения и в този контекст ние бихме могли да изготвим становище, което е по-специализирано след известно време. И след като приключим тази работа, ще трябва да се ко координираме с останалите многостранни партньори. Благодаря за проявения интерес към първия панел. А сега дам думата на господин Арчи. Президент. Благодаря, уважаема госпожо председател. Благодаря, че отново ми възлагате честа да председателства втория панел. Втория панел, който има за съгласие интеграция на климата в многогодишната финансова рамка 2014-2020 година, оценка във връзка с промените на климата в европейските програми, също така хоризонтални приоритети в бъдещата МФР 2021-2027 година. И веднага, без да се бавя, ще дам думата на първи експерт, господин е, Норел, който е директор по бюджетни процедури в Генерална дирекция бюджети в комисията. Давам ви думата. Thank you very much, Chair, and uh, thank you for the invitation to participate in this panel. Благодаря за поканата да участвам в uh, този панел. От името на Генерална дирекция бюджет Имам няколко слайда, които да съпровождат моята кратка презентация. Мисля, че те вече са качени на екрана, което е хубаво. Колегата Оуен от Генерална дирекция Клима обърна внимание на политическите приоритети и политиката. Аз ще се огранича до бюджетните аспекти, свързани с приоритизацията на климата. При сегашната многодишна финансова рамка Европейския съюз е поел политически ангажимент да финансира мерките за борба с климатичните промени в размер на около 20% от общата сума на МФР. Целта на тази политическа цел е приоритизация на въпросите на климата. Какво е бюджетното изражение на това? Ами, малко над 200 милиарда евро от общо 1 трилион евро, които са договорени за сегашната многодишна финансова рамка за периода 2014-2020, като бюджетни кредити за поети ангажименти. А сега накратко методологията. Първо, следва да се отбележи, че комисията измерва и проследява входящите средства, т.е. това, което е изхарчено за климатични мерки. Метода, който използва комисията за проследяване на климатичните разходи, се основава на адаптация на общо приети показатели на ОИСР, така наречените показатели от Рио, като се следва един новаторски подход, за да бъде отчетена и спецификата на европейския бюджет. По този начин комисията използва един общ подход, базиран на климатични показатели, които правят разграничение между основни и значителни климатични разходи. За тези две категории разходи са определени съответните проценти 0, 40 или 100%. И това са процентите, по които се изчисляват климатичните разходи. Тази обща методология е допълнително адаптирана към конкретни програми, като си имам предвид, че имаме голям набор от процедури за изпълнение в комисията. Същевременно следва да бъде отчетено и че при един подход почиваш на приоритизация, не може да има пълна точност при определянето на точния дял на разходите. Ето защо определените суми на базата на методологиите, включително и коефициентите от показателите от Рио, представляват приблизителна стойност, която трябва да се тълкува внимателно. А сега малко статистика, свързана с климатичните разходи и проследяването им в сегашната многодишна финансова рамка за периода 2014-2017. Климатичните разходи съставляват средно 18% от бюджета на ЕС. Според сегашните ни прогнози за оставащите 3 години от тази рамка, т.е. за периода 2018-2020, ще има леко увеличение от 18% за първите 3 години до 19,7% за последните 3 години от тази многогодишна финансова рамка. Като цяло, за целия 7 годишен период на тази рамка, като отчитаме и факта, че част от, е, от данните се основават на прогнози, но климатичните разходи могат да вземат 18,8% от бюджета на Европейския съюз, което е малко под 19%. Това може да не е идеално, светлината на поставената цел от 20%. Но това показва, че се движим в правилната посока и по правилния път. Ако разгледаме малко по-подробно проследяването на климатични разходи по програми, извинявам се за многото цифри на този слайд, но доколкото разбрах, членовете на двете комисии проявяват интерес към подробната информация по фонти, по години, така че може да използвате тази информация за справка. А сега по фондове най-голям дял на климатичните разходи е по функция 1b, 2 и в по-малка степен 1а от многогодишната финансова рамка. Основните компоненти, свързани с климатичните разходи, с Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, 28% е неговия дял от общите проследени климатични разходи, Европейския фонд за гарантиране на земеделието, 23% е неговия дял, на следващо място функция 1Б – кохезионни и структурни фондове. Фонда за регионално развитие заема 18% дял, кохезионния фонд 9%. И по функция 1А имаме малко по-низки проценти, но при след това значителния хоризонт 2020 заема 8%, дял от общи климатични разходи и свързана Европа 6%. На последно място, другите функции на МФР, техният дял е между 7 и 8%. Функции 2, 1А и 1Б, взете заедно, заемат над 90% от климатичните разходи като цяло. И от обща сума най-вече функция е две, регионално развитие и форма за гарантиране на земеделието, те вземат дял близо 50% от всичко. Тук е отбелязан сериозен ръст в сравнение с предишната многолична финансова рамка. Както спомена и господин Оуен, програмата LIFE е специална програма, която също играе много важна роля. Сега, накратко, оценката. Оценката на методологията, използваната система и получените резултати. Като цяло, според комисията, резултатите по отношение на климатичните разходи са положителни. Проследяването на некометичните разходи бе приветствано от външни консултанти, както заради подробната методология, така и заради последователните резултати. Основната цел за определение на цели за климатичните разходи в бюджета е да се стимулира взимането на фактора климат на етап програмиране – и на фона на предишните ми забележки, мисля, че е ясно, че това е изпълнено и се движим в правилната посока. Ако направим съпоставка с почти 19%, които очакваме да бъдат изпълнени, 19% дял на климатичните разходи от сегашна годишна финансова рамка, е, ако направим съпоставка между този процент и предишната рамка за 2013, до 2013, където средната стойност е само 7%, ще видите, че сега имаме двойно увеличение. Извлечените полуки. Прави ни впечатление следното. Да речем, целта по хоризонт 2020 35% не е постигната. Очакваме сегашната многогодишна финансова рамка да постигне между 30 и 31% климатични разходи по хоризонт 2020. Това се дължи на факта, че някои компоненти на програмата са трудно прогнозируеми и за в бъдеще трябва да помислим дали целите за климатичните разходи не трябва да обръщат по-голямо внимание върху програмируемите части на програмите. Програма LIFE също така може да изиграе по-важна роля в тази връзка в бъдеще и да даде своя принос за приоритизацията на климата. Относно методологията на комисията, дали тя е идеална, предполагам, че не. Всичко може да бъде обект на критика, всичко може да се подобри, но евентуалната реформа на действащата методология на комисията, според мен, ще изисква комплексна оценка и евентуалните нови предложения трябва да бъдат разгледани в светлината на евентуалното административно бреме. Принципният консенсус, който ние всички споделяме е, че трябва да има допълнително упростяване. Така че тези фактори трябва да бъдат взети предвид. И в заключение, според мен, в крайна сметка, успеха или провала на приоритизацията на климата изискват още данни и по-дълги срокове, за да се направи преценка. Както бе споменато при предишния панел, в момента подготвяме предложението, пакет за МФР, което трябва да бъде прието от комисията, публикувано на 2 май. Сигурен съм, ще разберете, че на този етап не мога да дам по-подробна информация за елементите на това предложение. Но в отговор на бележката на председателя за новите собствени ресурси, мога да ви уверя, че посланията на Европейския парламент относно водещата роля на новите собствени ресурси определено е чуто и разбрано от комисията и се проучва много внимателно в процеса на подготовка на нашето предложение за бъдеща многодишна финансова рамка. Благодаря, господин председател. Благодаря. Има единствена рубрика в бюджета климат. Добре. Ще отговорите на този въпрос веднага, но преди това ще дам думата на господин Уин Уолмен, който е член на Европейската сметна палата, и от Люксембург. Заповядайте. You, Chair, Благодаря ви за тази възможност да, да споделя своето мнение. Ще използвам също слайдове. Ще се спра най-напред на доклада от ноември 2017 година по една едно евро от всеко 5 евро да отива за климатични действия. Миналия септември бяха публикувани също допълнителни данни. Първо, Целта за изразходване поне на 20% от бюджета на Европейския съюз за климатични е, действия вероятно ще бъде постигната. Но трябва да видим дали подхода ще даде добавена стойност. 200 милиона са отишли за климатични действия за целия период. Между октомври 2015 и февруари 2016 ние проведохме посещения в Полша по кохезионната политика, в Германия и Германия по кохезионната политика, във Франция и Испания по ОСП. Подобни аудиторски действия бяха направени по отношение на Хоризонт 2020, рибно стопанство и програмата LIFE. Срещнах се и с водещите комисари в тези сфери. Ние не разглеждахме отрицателните въздействия върху околната среда последващи от разходи в европейския бюджет, нито пък разходи от европейския бюджет, не свързани с климата, други разходи, свързани с климата, извън бюджета на европейския бюджет, например в рамките на Европейската инвестиционна банка. Ние ни обхванахме също и действителните разходи, а само предвидените и планирани разходи. Това е така, защото се намираме на ранен етап. Мисля, че се осъществява амбициозна програма. Повечето цели са постигнати. Има повече, по-добре фокусирано финансиране в рамките на Европейският фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд също не установихме а, съществени промени в фонда за селско стопанство и за рибно стопанство а, с повече действия, свързани с климатичните промени. Съгласно комисията, заделените средства в бюджета за климатични изменения са се увеличили в сравнение с 2016 над 20% за една година, 2016, но разчетите за 2017-2018 са по 20% и комисията все още счита, че са 18,8% ще отидат за климатични изменения в целия период 2014-2020, което ще бъде между 11-12 милиарда по-малко от тези, които са предвидени. Това са данни на комисията. В доклада ни ние посочваме, че се включват завишени стоености. Ние направихме анализ на методологията на комисията и посочихме къде тяхната методология не съответства на международните насоки. Най-вече в сферата на селското стопанство и развитието на селските райони. 33 милиарда по-малко са за периода 2014 и 2020. Ние считаме, около 9 милиарда ще намалее този разчет, ако се приложи консервативния подход при разчетите. Комисията използва методология, която не прави разлика между различните мерки в достатъчна степен. Има подобни проблеми и в Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Там има по-детайлен подход, без прекомерна бюрокрация. Могат да бъдат направени някои подобрения следващия път. Разбира се, все още има възможност да се внесат промени в сегашния програмен период, може да се използва интегрирания подход за климатичните действия с по-целенасочени действия. Комисията може да се базира на сегашната си дейност по промените в ОСП, за да планира по-целеви мерки за бъдеще. Има и други доклади тази сфера, включително нашия специален доклад за екологичните мерки по ОСБ, както и схемите за плащания от декември миналата година и март тази година. Също имаме брифинг, документа за финансирането в Европейския съюз като цяло. От февруари тази година също имаме и а, такъв документ за бъдещето на ОСП, а, който излезе през марта. Хоризонт 2020 е под заложената цел 30%, което изисква половината от разходите за научни изследвания е необходим, за да бъде наваксано изоставането. Това е добър старт, но могат да бъдат внесени някои подобрения в бъдеще. Първо и втора препоръка са свързани с подобряване на структурата за докладване. Препоръка трета а, означава планиране на вноските по бюджетните линии, където комисията трябва да се основе на реалистична оценка на, проблем, на а, финансирането на климатичните действия. Четвърта препоръка комисията и държавите членки трябва да коригират завишените стойности при разчетите в сферата на селското, развитие на селските райони. вноските, когато се окаже, че не могат да бъдат постигнати, трябва на тогава комисията да предприеме а, действия за наваксване. Шеста препоръка. Комисията, заедно с държавите членки, при споделеното управление трябва да развие пропорционална система, хармонизирана система за прилагане на климатичните действия в съответствие с инициативата за бюджетиране, базирано на резултатите. Трябва да има ясни показатели за резултатите, което ще допринесе за постигането на целите най-вече за оценка на намалението на емисиите на парникови газове чрез прилагане на финансирани от Европейския съюз мерки. Това е свързано с бюджетирането, базирано на изпълнението за в бъдеще. На седмо място ние казваме, че комисията трябва да набележи онези сфери, където няма пълно използване на потенциала. Като Европейския социален фонд трябва да се разработят планове за действие, да се увеличи приноса на тези сфери. Комисията, държавите членки трябва да подобрят използване на интегрирания подход по климатичните изменения в селското развитие, селското стопанство, рибарството и прочие. В заключение, нашият доклад за климатичните действия показва известен скептицизъм в сравнение с това, което каза комисията, но той е валиден все още, тъй като посочва, че има сериозно изоставяне с постигането на целта всяко пето евро да отива за климатични действия за периода до 2020 година. Комисията и държавите членки трябва да използват всички възможности и трябва да гарантират реална промяна към финансиране на климатични действия. Ние направихме оценка на постигнатото чрез действие в сферата на енергетиката и климатичните промени на базата на направеното през последните 5 години. Ние се базираме също и на работата на одитните институции в Европейския съюз. На тази схема виждате необходимостта от засилване на усилията, за да се постигнат целите за намаляване на емисиите от 20 до 40% до 2050, да се намалят до 80-95 година в сравнение с 1990 година. Но с черната черта са миналите емисии, намаляването с 1% на емисиите за 15 годишен период до 2015, съгласно Европейската екологична агенция, за да постигнем целите до 2003, трябва да увеличим средното намаление годишно с до 1,5%. След 2030 година намалението трябва да бъде 3-4 пъти от средното 1%, ако искаме да постигнем целите, които сме заложили до 2050 година. Целите на Европейския съюз, други думи, няма да се постигнат без допълнителни усилия, което изисква радикални промени от всички сектори на економиката и по-голям акцент върху това, което може да се направи както чрез частни, така и публични бюджети. Благодаря и на двете парламентарни комисии за днешния дебат. На последния слайд а, са показани предизвикателствата, свързани с финансирането в по-широк контекст. Има седем предизвикателства. Те са на високо ниво и не го запазваме нарочно, за да участваме в дебата тук в парламента и на други нива. Аз съм а, а, отбелязал най-вече четвъртото предизвикателство, свързано с финансирането, но и седемте са важни и взаимосвързани. Също толкова важно, например, е за законодателите да има добра законодателна рамка. Сега се разглежда законодателство, свързано с е, зимния пакет за енергетиката и свързаното с това пакет в сферата на енергийния преход, което изисква допълнително частно финансиране, стига да има правилни стимули за това. Благодаря за тази презентация. Вие направихте аудит и по някои точки е, все пак е, има нужда от е, window dressing, ако мога така да се изразя. Презентацията наистина е много хубава, но като че ли липсва козметика, форма и сега ще дам думата на господин Марко Стоилин, координатор финанси и субсидии Climate Nation Network Europe. Um, Благодаря, господин председател. Добър ден, дами и господа. Целта на моето посещение днес е да чета между редовете. Особено доколко нещата се представят по благовидна форма. Нашата мрежа включва 150 е, групи, разположени из цяла Европа. Нашата задача е да предотвратим климатичните промени. И от тази гледна точка разглеждаме МФР и много от програмите и сме установили много нереализиран потенциал, чрез който бюджета може да спомогне за борбата срещу климатичните промени по-добре. Извлекли сме се полуки и сме изградили визия за бъдещата многогодишна финансова рамка, която искам да представя. На първо, Парижкото споразумение, член 2, изисква финансови потоци за спиране на климатичните промени. Бюджета на ЕСА са европейските парични потоци – всеки един бюджетен разход трябва да мине през теста дали е съвместим с паришкото споразумение. Колегата от Сметната палата вече показа графиката. Пред какво сме изправени? Трябва да намалим съществено антропогенните емисии газове, за да изпълним целта от 20%. Доколкото разбираме от Агенцията по околна среда, целите от 40% няма да бъдат изпълнени с сегашните темпове на намаление. И знаем, че са необходими много допълнителни усилия, за да се постигнат целта за намаляване 80-90%. И сега ще ви покажа, че тези засилени усилия, които се нуждаят могат да бъдат обезпечени и чрез бюджета. Чрез бюджета прехода може да стане много по-гладък и да даде необходимия тласък за ограничаване на емисиите въгле... парникови газове в Европа. Това са емисиите парникови газове в Европа през 2015. Пред това сме изправени. Всички тези сектори са допустими за европейско финансиране и в някои от тях Европейското финансиране е ключовия фактор за бъдещето развитие на съответния сектор. Най-важната е кохезионната политика. Комисията ще представи предложението на втори, в началото на май, както чухме, но бюджета се състои от отделните програми и ние очакваме предстоящото законодателство за кохезионната политика да бъде представено през месец май и след това на следващия етап от програмирането да се вземе решение дали финансирането по кохезионната политика да е за увеличаване на рециклирането или за заводи за инсинериране, за горение на отпадъци. Кохезионната политика най-вече в момента финансира транспортния сектор, пътната инфраструктура. За да се борим с емисиите в транспортния сектор, трябва да вземем решение какви ще са приоритетите и условията за бъдещето финансиране. Дали става въпрос за базовата инфраструктура или за мерки, с които да се осигури преход към устойчива мобилност на стоки и хора. Има много мерки за енергийна ефективност на сградния фонд. Сградният фонд трябва да намали емисиите парникови газове с 20%. Тук не говорим само за отопление и охлаждане. Тук говорим за целият пакет за сградния фонд. Тук има голям потенциал за увеличаване на финансирането. Друг пример – Механизм за свързаност в Европа. В момента има един уклон към газовата инфраструктура финансирането на гъста е с два пъти повече, отколкото между системните връзки на пазара на електроенергия. Липсват ни електропреносните магистрали, за да впрегнем вятъра от севера и слънцето от юга. Научно-развойната дейност. За първи път емисиите парникови газове вземат по-видно внимание, поведна роля в схемата за търговия с емисиите, за да може Европа да е пионер в сферата на чистите технологии, научно-развойната програма трябва да даде съответния принос. А сега ще спра на кохезионната политика, която е основно средство за инвестиции – в тези сектори, които попадат в обхвата на решението за споделяне на усилията. В редица държави финансирането по хизионната политика е основното средство за финансиране на публични инфраструктурни проекти. Тук виждате дела на структурните фондове и публичните разходи. Имаме 11 държави, в които средства от Европейския съюз съставляват повече от 40, до 40%. Тук отчитаме и ранковите кредити от ЕИБ, които оказват ефект на лоста върху частните инвестиции. И така, начина по който се харчат европейски средства и начина по който се програмират европейски средства в тези региони определя и економическата инфраструктура в тези райони. А това е разбивка на разходите по кохезионната политика, подпомагане на бизнеса, инвестиции в хора, социално включване, обучение, заетост 28%, транспорт 20%, околна среда 10%, енергетика 8%. Ако се гледаме по-внимателно в тези 88% 8% разходи за енергетика, ще видим, че най-големият дял от разходите са посветени на енергийната ефективност но според едно проучване само 4% от кохезионните средства отиват за сградния фонд. Също така, ако разгледаме хардуера на прехода към чиста енергия, виждаме дела на енергийно ефективни възобновяеми източници на енергия и интелигентното управление – 5,4% за най-големия получател. Прехода към чиста енергия не е приоритет, ако видим отпуснатите средства по линия на кохезионната политика. Да вземем транспорта. 20% е дела в кохезионната политика. Изграждането на магистрали в развитите райони вече не е допустим разход. Виждаме, че голяма част от инвестициите в транспорта са насочени към магистралите и пътищата, което е необходимо, но въпросът е какво е финансирането за прехода в транспортния сектор, в нови решения за мобилност, които да отразяват и градското измерение, което трябва да бъде взето при превоза на стоки. Аз споменах механизма свързана Европа и транспорта. Те финансират най-вече ЖП транспорта и имаме много повече газопроводи, отколкото междусистемни електрически връзки. И Европа има затруднения с изпълнение на целта за междусистемните връзки. Субсидирането на изкопаемите горива не е в унисон с Парижското споразумение – 2 милиарда с средствата за финансиране на газовата инфраструктура. 106 милиарда са в обща съобщопанска политика. И наистина трябва да се стремим към истински климатични действия. А останалите милиарда са ЖП транспорта – но пак в контекста на прехода към мобилност и към чиста енергия има възможност за увеличаване на финансирането. Трябва да внимаваме и, и с феномена замазване с зелено, така наречения зелен пиар. Има голям потенциал за климатични мерки в основни сектори и региони. Как обаче да го използваме? По-голяма цел за заделените средства за климата, както вече бе казано, трябва да се подобрят резултатите, да се увеличат средствата за възобновяеми източници и за преход към чиста енергия и трябва да се разработи съответната методология за измерване на резултатите. Целият бюджет трябва да е съобразен с климата, нуждаем се от реформа на ОСП, не трябва да се финансира газовия сектор вече. Трябва да се изпълняват стратегиите за декарбонизация на промишлеността. И европейските средства трябва да са в с националните разходи. Тук се нуждаем от дългосрочен последователен подход националните планове за енергия и климата на държавите членки за 2030 година, са много важни за изпълнение на поставените амбиции. На последно място, бюджета, макар и малък в сравнение с други финансови потоци е много важен за основните сектори земеделие, транспорт, е, градска среда. И най-вече в по-малко развитите райони в източна Европа. Там има сериозен нереализиран потенциал за увеличение на климатичните мерки. Нямаме нужда от революция. Може да надграждаме върху съществуващите структури, целеви субсидии, схеми за стимулиране, условности. Имаме много важен потенциал, може да бъде реализиран чрез връзката с националните планове за климата и енергетика. Благодаря. Les е, оптимист, puisque ça nous laisse des marges de progression considérables. Bien, nous allons maintenant passer... Сега, ние преминаваме към въпросите, към дискусията. Приканвам онези от вас, които искат да зададат въпроси по трите презентации и искам да благодаря на всеки от изказващите се. Кой желая да вземе думата първи? Господин Барц. Мога да откроя няколко неща. Първо по доклада на Европейската сметна палата – Неодавна ние говорихме за бъдещето на храните и на селското стопанство и го гласувахме тази сутрин. Също за ефективността на екологичното финансиране. Ако правилно съм разбрал, um, uh, greening екологично финансиране, климатично финансиране. Но всичко това означава подпомагане на доходите. Ние обаче искаме да видим какъв е трансформиращият ефект, но в това отношение не сме постигнали кой знае какво. Дали правилно съм разбрал, ако не съм, какви според вас трябва да бъдат стъпките, които да предприемем? На второ място, относно реализирането на потенциала на трансформиращото финансиране в транспорта. Има Ефекта върху екологичните транспортни мрежи, в смисъл, че инвестициите в електроснабдяването, което ще доведе и до възможности за зареждане на електромобили ще има съществен ефект. Какво може да се направи в това отношение чрез бюджета? Друга сфера – Кохизионната политика. Какви са средствата, които са насочени към намаляване на използването на изкопаеми горива. Какви средства да бъдат заделени в многогодишната финансова рамка като пропорция за финансиране за климатичните промени – Струва ми се обаче, че нещата не са особено ясни и че дори а, са в а, дефицит. Как ние като може ли трябва ли да преструктурираме бюджета? Трябва ли да създадем специфични условия? Или альтернативно какви са възможностите тези намерения да се превърнат в реалност. Давам думата сега на госпожа Кресле. Благодаря. Наистина това беше изключително интересно, имам предвид презентацията и естествено си задаваме въпроса, когато видим значението, което предаваме на климатичните промени и на финансиране на мерки за противодействие на климатичните промени, можем само да се чудим на резултатите. Искам да попитам Европейската комисия какви заключения прави от това, докъде трябва да се стигне, защото мисля, че това, което направихме до сега е обратното на това, което твърдим и че стъпките, във връзка с финансирането на климатичните промени са твърде малки и е, те не са искрени. Ако взема да речем озеленяването, там имаше един унищожителен доклад на Сметната палата. И сега наистина искам да попитам комисията как те виждат всичко това. И мисля, че многото усилия, които влагаме, в никакъв случай е, не са съгласувани. Благодаря. Благодаря. Желая ли някой друг думата? Господин Тарал. Um, Аз имам два въпроса към комисията. Един е по-общ. Съгласни ли сте с казаното от Сметната палата? относно това, което трябва да се направи или не сте съгласни? И втория въпрос относно програмата LIFE. Какви са перспективите за тази програма в следващата многогодишна финансова рамка? Имам също и въпрос към Европейската сметна палата. Обмислили ли сте някога да се извърши одит на онази част от бюджета, която не е свързана с климата, тъй като може да има сериозен ефект върху климатичните изменения. Нямам въпрос към господин Трилинг. Тъй като ам, ам, той събуди екологичното ми съзнание, което е малко приглушено поради политическите компромиси, които се налага да правим тук. Други желаете да взема думата, тогава аз може би ще задам някои въпроси. Това, което ме поразява в началото, че става дума е, един е, процент от е, бюджета. Това твърди комисията. 1% от европейския БВП. Това прави 0,2% от европейския БВП. Виждаме какви са климатичните промени. Те се влушават и това би могло да има за резултат край на живота на Земята. И това е нещо безпредседентно. И е, всъщност това е, е програмиране на края на човешкия вид и на цялата еволюция. 0,2% от е, БВП за един приоритет. Вие всъщност имате ли средствата така, както посочи Сметната палата, че става дума за window dressing, т.е. ако имаме по-скоро сложим малко козметични мерки в тази презентация, да речем 0,15 или 0,1% от европейския бюджет, но важно е да се измерят усилията, извършени в Европа. Имаме ли средствата да консолидираме усилията, положени на национално равнище от всяка държава членка, така че да получим нещо на европейски на европейско ниво. Вие в състояние ли сте да измерите всичко това? Сега давам думата на тримата експерти. Не знам кой първи ще вземе думата, господин Юрел. Може би да а, оборите съмненията, които изрази Сметната палата. Да, благодаря, благодаря господин председател. Аз е, няма да посмея да успоря твърденията на Сметната палата. Искам да кажа три неща. Някои от е, вас е, запитаха дали сме постигнали нещо и как е положението в момента. Мисля, че това е въпрос, който отива доста далече от а, моите правомощия, а именно да ви кажа докъде сме стигнали в проследяването на разходите за климата. Това, което правим е нещо доста по-скромно. Ние следим какво се влага от бюджета на Европейския съюз. Ние не можем да измерваме какъв е резултата, затова нямаме мнение за това. Не можем да се формираме мнение какво е постигнато следвайки този метод на проследяване. И това ме води до следващият въпрос, който искам да повдигна. Комисията дали е съгласна с критиките на Сметната палата? Комисията е добре запозната с препоръките на Сметната палата в доклада за 2016 година. Ние сме разговаряли надълго и на широко с палатата по тези въпроси. Някои от препоръките, формулирани от Сметната палата, са прияти или частично са прияти. Но що се отнася до препоръката за завишени стоености, най-често, най-вече в сферата на развитието на селските райони, ние приехме, че може да се подобри методологията в следващата многогодишна финансова рамка след 2020 година. Но не виждаме особен смисъл да се променя методологията в средата на сегашната многодишна финансова рамка, тъй като искаме да има последователност в докладването по време на целия период на тази многогодишна финансова рамка. По други неща не сме съгласни, тъй като ще да доведат до увеличаване на административната тежест. Затова някои от тези препоръки не са приемливи за нас на този етап. И третия ми коментар се отнася до въпроса какво правят бюджетните органи като оставим на страна проследяване на разходите за климатични действия. Бюджетните и законодателни органи имат отличната възможност сега при следващото поколение програми на Европейския съюз. Комисията ще направи предложения през май и първата половина на юни. Надявам се, че това ще насочи вниманието в по-голяма степен върху климата. Но, разбира се, съществува и възможност законодателният орган да се намеси и да предложи условия или да окаже подкрепа на предложенията, които прави Европейската комисия в този смисъл. Нека да спра до тук, господин председател. Благодаря за вниманието. А сега господин Лайн от Сметната палата. You, Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се спра на всички въпроси, които бяха отправени към Европейската сметна палата. Господин Хауит, благодаря за вашите въпроси по доклада за екологичните мерки. Благодаря, че ги споменахте. Това е сравнително нов доклад. Препоръчвам ви го. Той съответства на това, което казах за завишените разчети за селското стопанство по екологичните мерки защото според нас сегашното прилагане на мерките не са адекватни, не, няма ясна логика и екологичните мерки не постигат е, резултатите, които се очакват, е, за да се стигне до значими ползи за околната среда. Само около 5% са земеделските площи, където се наблюдават подобрения чрез тези мерки. Трябва непрекъснато да се търсят усъвършенствания. Ние сме набелязали сфери, където това е възможно. Например, интегрирания подход, докладите за екологичните мерки. Относно екологичните мерки в транспортния сектор, също и това, което може да се направи в подкрепа на електромобилите. Сигурно ще се радвате да я чуете че сега изготвяме специален доклад по сегашната стратегия и мерки на Европейската комисия в подкрепа за съхраняване на енергия в целия Европейски съюз, както статично складиране в рамките на капацитета на дадена мрежа, така и мобилно съхранение. Това могат да бъдат и автомобили. Следващата година се надявам, че ще мога да отговоря в по-големи детайли на въпроси, които може да имате в тази сфера, която е толкова важна. Комисията е предприела редица инициативи, но трябва да видим дали има цялостна стратегия и дали постигаме това, което е необходимо чрез влаганите средства относно заделянето на средства за преход а, а, от а, изкопаеми горива към други видове енергия. Някои държави членки имат политики за преход а, от а, атомна енергетика към други форми. Местните общности, заетостта, индустрията в голяма степен зависят или на индустрии, базирани на въглищата, или на а, ядрените а, мощности. Така че ще са необходими доста промени. Ние препоръчваме да се обмисли използването по гъвкав начин на средства от Европейския съюз, за да се подкрепи социалния преход, който се налага при подобни значими промени, които трябва да се осъществят, е, като тези, които споменахте. Разбирам, че има а, интерес и очаквам предложението на комисията. Относно финансирането за климатични изменения, дали а, има по-широко правоприлагане. Аудиторите обикновено се връщат, а, за да направят проверка. Ние се връщаме 4-5 години по-късно, след като сме направили проверка, за да видим дали има някаква промяна, какъвто беше случая с извеждането от експлуатация на атомни електроцентрали. За да видим дали методологиите, препоръките са изпълнени. Това е форма на отчетност. Да, вие трябва да изисквате по-добри методологии, годишни отчети, счетоводни е, практики от страна на комисията, така както се посочва в препоръки 1 и 2 на нашия доклад. Господин председател, е, вие оглавявате една от най-важните комисии, но вашите въпроси бяха насочени по-скоро към комисията, за това ще се въздържа. Господин Тарант, вие запитахте дали ще извършим одит на онази част от бюджета, която не е свързана с климатичните промени. А, ние изслушваме всички предложения, когато изготвяме годишната си програма. Въпросът е много интересен. Аз казах какво ни обхващаме и а, това, което вие споменахте, не е обхванато към момента. Аз започнах да работя в сферата на кохезионната а, политика. Там а, доста неща бяха направени. Също доста въпроси възникват в каква степен всичко това е съпоставимо с политиката в сферата на климата. Би било чудесно да има пълно съответствие с климатичните изисквания, но не мога да дам никакви конкретни обещания. Бяха поставени редица въпроси също които ме карат да кажа няколко неща. Ние не сме правили аудитиране на разходите от Европейската инвестиционна банка. Това не е въпрос обаче за днешния ден, въпреки че можем да обсъдим тези въпроси в бъдеще постигнат е напреда в кохезионната политика, но искаме да продължи да се усъвършенства и методологията в сферата на селското стопанство. Радвам се, че комисията потвърждава, че ще отговори на тези препоръки в следващия период, стига да се продължи с прилагането на този интегриран подход. По Европейския социален фонд там няма цели, свързани с климата ние сме аудитирали само 1,4% от общата сума. И говорим за зелени работни места, зелени възможности за растеж, така че има много още какво да се направи. Ние не сме аудитори на отделните държави членки, тъй като те имат отлични национални одитни институции, както във Франция. Ние правим оценка на цялостната система, включително тяхната работа, за да видим какви са основните послания, какви са слабостите, които са констатирани в одита. Но разбира се, ние отчитаме сувереността на тези аудиторски органи. Но националния суверенитет по отношение на одита не знаем докъде може да стигне. Много често всичко се върти и самите, е, самите проверки около национал, националния суверенитет и как можем да постигнем конвер, конвергенция между извършените дейности и да имаме една глобална визия за Европа, защото по отношение на климата какво можем да направим с 0,15% от европейския БВП – Винете, но а, това е твърде на границата и ако паралелно държавите а, продължат да извършат действия срещу климатичните промени, аз мисля, че това не би имало смисъл. Въпреки това, аз имам е, препоръки. Сметната палата може да ориентира или по-скоро да координира дейността, която се извършва в националните сметни палати. Uh, Мога да спомена нещо, което може да помогне за по-нататък. Е, ние ще обмислим вашето предложение, ако нещата продължат е, в рамките на настоящия енергиен пакет. Доколкото разбирам, че, че това е част от управлението на енергийния съюз. Е, сега се водят тристранни преговори съветът е, направи предложение държавите членки да представят е, интегрирани планове за 10 годишен период е, до 2020-2030 да има отчети на всеки две години за постигнатия напредък. Комисията може да следи напредъка и да преценява дали е необходимо да се направи нещо допълнително в държавите членки или в по-общ план. Ако тези планове за енергетика и климатични промени се оказат а, а, удачни, ще не виждаме защо комисията не може да отчете всички данни. Е, ние можем на по-късен етап направим опит, но сега вървят тристранни преговори. Нещата са във ваши ръце по-скоро, отколкото в мое. Има доста предложения. Може би искате един по-общ поглед. След това ще е много по-лесно аудиторите да осъществят своята работа на национално равнище, както и на европейско ниво, за да се види какво е свършено. Както интегрирания подход няма да е- да е съвършено всичко, винаги има възможности за подобрение. Може би представителите на комисията ще кажат нещо допълнително, но това е към момента моето разбиране. Господин Трилинг, бъдете кратък. Господин Олен отговори за електроенергийната инфраструктура, кохезионната политика, е, преминаването към нисковалиродна економика и поставените цели относно кохезионната политика и структурният е, и трансформиращ ефект, който може да има тази политика. След като комисията и държавите членки се договорят е, по програмите за партньорство и за сътрудничество, тогава нещата са в, държавите, в ръцете на държавите членки. Кохезионната политика получава обща подкрепа от бюджета за съответната страна. Трябва да има съответствие. Целите до 2030 година в сферата на климатичните промени. Затова е важно да се задейства преговор, прехода в различните сектори. Благодаря. Тъй като времето, за съжаление, напредва, ние трябва да приключим това изслушване най-късно в 17 и 40. Всъщност в 17 и 45 трябва да се преместим в друга зала с колеги от друга комисия. И сега следващата част. И тук вече ние сме много въодушевени, много оптимисти, как да направим така, че всички разходи от европейския бюджет да носят добавена стойност, съответно общите приоритети в съответствие с общите приоритети и е, да създадем европейска рамка за климата и енергетиката до 2030 година. И е, господин Мори Шафьор, политически консултант в Екофис, е, консултант по енергийна политика. Давам ви думата за 10 минути. Um, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми поканихте да участвам в това изслушване. Вече чухме много интересни идеи и препоръки. Надявам се, че ще мога и аз да обогатя дискусията с допълнителни препоръки. Част от слайдовете, които ще представя, вече ги видяхте. Аз съм от Екофис, глобално консултантско дружество с пет офиса в Европа, което е част от е, американско дружество Навигант. Имаме над 600 експерта по енергетика, климат, околна среда. Имаме над 30 годишен опит в консултантските услуги за, в секторите на енергетика и климат нашата мисия устойчива енергия за всички. Това е рамката за 2030 година, инвестиционните потребности за енергетиката и климата и добавената стойност за Европейския съюз, целта за климатични разходи и приоритизация на климата също ще разгледам, след това проследяване и отчитане на климатични разходи, ще кажа няколко думи е, за показателите за емисиите парникови газове в различните области и идеята за така наречения въглероден отпечатък. И преди да представя заключителните препоръки, ще се спра и на два климатични проекта, които са доста малки по мащаб, но са от сериозно значение. Програмата LIFE – и интелигентна енергийна Европа. Програма, която приключи през 2013 година. А сега целите за климат и енергетиката за 2300. Пак искам да ви го дам това като фонова информация, тъй като това е свързано с енергийната добавена, с европейска добавена стоеност. За 2030 година целят са 40% парникови газове, 27% възобновяеми източници на енергия, 27% енергийна ефективност. В момента се обсъжда дали и ако да, как да се увеличат тези цели. Европейския парламент е поел ангажимент да се увеличат целите за възобновяеми източници и енергийна ефективност на 35%. Ще видим какъв ще е резултата. Тези цели, разбира се, са европейския принос към Парижкото споразумение. Според едно проучване на комисията, липсващите инвестиции, за да се достигнат целите за 2030 година за климата е 178 милиарда евро годишно. Това подчертава значението на насочването на наличните средства към екосообразни проекти, енергийна ефективност, нови форми на енергия, устойчив транспорт, устойчиво земеделие. Това показва също така и значението на бюджета на ЕСА и ролята, която той играе. В началото господин Новер, както каза, бюджета на ЕСА сам по себе си не може да покрие всички инвестиционни потребности, но той играе много важна роля чрез оказване на така наречения лостов ефект за, на частно финансиране и друг тип публично финансиране, да речем от държавите членки, чрез премахване на различни пречки пред инвестициите. Комисията представи подхода приоритизиране на климата във всички области на политиката с минимална квота климат като основен инструмент. Бюджета на ЕСА също така е образец за другите държави членки. Той дава идея как могат да изглеждат бюджетите в държавите членки. И мисля, че трябва да поработим и върху това как националните бюджети да станат по-екологични, като се включат минимални еко-квоти, минимални квоти на климатичните разходи, за да могат тези бюджети да са съобразени с целите за климата и енергетиката за 2030 година. А сега европейската добавена стойност на приоритизацията на климата и минималната цел за климатични разходи. Добавената стойност е сериозно увеличение на разходите 180 милиарда евро – Това е по данни от 2011, които се сравняват над, тези, тази сума сравнява над, над 200 милиарда евро. Дела на климатичните разходи бе едва 7% при предишния бюджет. При инвестиционните и структурни фондове също делът на климатичните разходи се е увеличил на 12%. Всичко това сочи, че подобни цели имат европейска добавена стойност и трябва да бъдат а, запазени в следващата многодишна финансова рамка под а, същата или под някаква друга форма. Тук данните са от 2017 година. Основният дял на разходите е ОСП, 27% кохезионна политика, 7% хоризонт 2020, 1% лайф и фонда за рибарство и морско дело. Както вече бе казано, може да се направи повече в някои други области, като гражданство, сигурност или социалната сфера. Накратко ще се на този слайд, тъй като времето напредва. Ако разгледаме различните суми на климатичните разходи през различните години и прогнозните стоености за 2018 и 2019 до 2020, Мисля, че все още има време да се предприемат действия. Очакванията не са да се постигнат тези 20% през следните години. И това е полука, която трябва да се извлечем за следващата МФР. Не трябва да се стига до там, че въпреки натрупания опит, още не можем да достигнем тези 20%. Нуждаем се от планове за действие и комплексна оценка. Да видим кой сектор на политиката, какъв принос може да окаже, за да се изпълни общата цел от 20%. Подобряване на проследяването и отчетността на климатичните разходи. Чухме за показателите от Рио, Има разлика между показателите на ОИСР и европейските показатели за климата. Например, 100% за европейския климатичен показател означават значителен принос, а по показателите на ОИСР това сравнява само на 40%. Т.е. тук се предлага друг показател – така че има разлика между показателите, по които се учитат разходите, което може да доведе до завишени стойности, както вече спомена господин Оуен. По-настоящем няма последователно учитане. Трябва да се подобри системата за последяване от една страна и за отчетност. Това е свързано и с плановете за действия, за които споменах. Нуждаем се от годишно докладване за климатичните разходи, дали те са в релси, дали има нужда от предприемане на някакви мерки. Въглеродният отпечатък. Комисията в момента проследява сумата, т.е. бройката евро, отделени за климатични разходи, само че не се отчита ефекта върху климата от тези разходи. Едно от предложенията е това да се отчита в последствие, в най-добрия вариант е предварително, по показатели като економии парникови газове и емисии парникови газове, което в момента не е така. Човек не може да види какъв е ефекта от разходите на Европейския съюз, до какви економии на парникови газове е довел. Хоризонт 2020 изобщо не докладва, по регионалния фонд се докладва само за инфраструктурни проекти проекти, има известно докладване и по ОСП, но мисля, че трябва да има такива доклади във всички области, където се реализират разходи. Има известно забавене при използването на FC Life, фонда за енергийна ефективност в от 13 държави членки. В черно е 13-те, в сиво е 15-те държави членки. Мисля, че по това също трябва да се поработи. Трябва да се подсили програмата LIFE. Трябва да се проучи тази възможност. Защото това е програма ориентирана изцяло към климата. Всяко едно допълнително евро изхарчено в тази програма е 100% за климата, а не само 25% от него да са за климата. И програмата Интелигентна енергийна Европа получи много добра оценка. Тя дала сериозен принос за постигане на целите за климата и енергията, така че е хубаво парламента да помисли за връщането на тази програма. Бюджетът на първоначалната бе само 500 милиона, мили, милиона ако е съпоставим с, съпоставим с близо 80 милиарда за хоризонт 2020. И така всички разходи трябва да са в унисон с целите за 2300 и, и дългосрочен план за 2050 година. Минималните цели трябва да бъдат запазени. Нуждаем се от проследяване и докладване на климатичните разходи, трябва да се определи въглеродният отпечатък на финансираните програми от Европейския съюз. 13-те държави членки трябва да се включат е, по-активно и програмите с 100% дял на климата, също и интелигентна енергийна Европа и Лайф трябва да бъдат е, подпомагани. Благодаря. Благодаря. Е, съжалявам, че ви карам толкова да бързате, но а, е, мисля, че а, е, тъй като имаме достъп до документите, всеки може да се запознае с тях. Давам думата сега на втори експерт, господин Иро Кошинен, директор на Green Budget. Thank you very much. Благодаря, господин председател, уважаеми гости. Радвам се, че има възможност да ви представя нашия обзор. Искам накратко да представя Green Budget Europe. Това е платформа на експерти, които са за фискална реформа за околната среда. Целта е да се намали вредното въздействие на стопанската дейност върху околната среда. Тази презентация се основава на два доклада от 2016 година. Единият посветен на зелени собствени ресурси и второто за зелени данъци като средство за финансиране на бюджета. Ще се спра на сегашната система за собствени ресурси. Както вероятно знаете, Большинството от бюджета на Европейския съюз сега се финансира от е, де-факто национални вноски, които идват е, или от е, брутния национален доход, или от ДДС. Това доведе по време на годишния бюджет, бюджетна процедура до разпаване на страстите в държавите членки на съвета Паневропейското отношение беше загърбено изцяло. Всяка страна се бори за това да и се върнат максимално средства от тези, които е внесла. А това не е в духа на европейската интеграция. Така че естествено да се опитаме да диверсифицираме източниците на финансиране в Европейския съюз, като применим към истински собствени приходоисточници. Това ще увеличи ролята на парламента, както и по-голяма съпричастност. Аз вярвам, че крайната ни цел трябва да бъде да създадем общ европейски бюджет, който ще дава двоен дивиденд, ще финансира дейности на Съюза от една страна и е, ще изпълнява поетите международни ангажименти, свързани с развитието, с справяне с климатичните изменения, с намаляване на влушаването на околната среда и прочие. От тези два доклада, които споменах, ние сме набелязали няколко варианта за собствени приходоисточници и те са посочени на този слайд. Това са различни видове данъци за автомобилни горива, върху въглерода, върху енергетиката, зелени мита, приходи от СТЕ, данък върху пластмасите. Ако започнем от автомобилния данък, данъка върху автомобилните горива. Това е сектор, където емисиите на парникови газове нарастват все още. Освен това, транспортът е основният е, сектор, който допринася за вредни за човешкото здраве замърсители. Има съществени разлики в разходите за горива, което води до изкривяване на вътрешния пазар. Има и така наречения туризъм за зареждане с горива. Въвеждането на данък върху автомобилните горива може да доведе до преминаване, раз, преодоляване на разликата между бензина и дизела, също и за справяне с някои от външните фактори, като задръстванията, замърсяването на въздуха. На следващо място данък върху въглерода. Целта е да се създаде равнопоставеност на различните източници, като се опанат и у нези елементи, които сега не са част от схемата за търговия с емисии. Също ангажиментите, свързани с целите за устойчиво развитие, тези от Парижкото споразумение, ще доведат до альтернативи с ниски емисии на въглерод. На следващо място данъци върху енергията. Тук акцента е да се увеличат данъците върху енергийното съдържание, а не върху обема, което не е в момента сега. Фискалното третиране ще промен... се промени от най-слабо облаганите с данъци към тези, които трябва да се облагат най-много. Това ще допринесе за изпълнение на целите за енергийна ефективност в Европейския съюз. На следващо място, като вариант, се посочват също и зелени мита. Това са корекции на границата, за да могат да бъдат а, а, отчетени някои от предимствата в ценообразуването на държави, където има по-занижени стандарти за опазване на околната среда, които внасят своя продукция тук в Съюза. Така ще се гарантира последователност между екологичните и търговските ни цели. Също се говори за използване на приходи от схемата за търговия с емисии, СТЕ вече се прилага във всички държави членки. Приходите могат да се насочат към финансиране на част от дейностите на Съюза. Мисля, че това беше казано и от госпожа Валиан в встъпителното изказване. Има и други инициативи на комисаря Оттингер относно данък върху пластмасите. Много държави членки, например в Обединеното кралство и другаде, Министерствата на финансите в момента разглеждат тази възможност. Данък върху пластмасите, разбира се, няма да бъде някакъв съществен източник на финансиране, но ще бъде допълващ по отношение на вече съществуващите източници на финансиране. Относно препоръките, които могат да бъдат отправени, ние считаме, че всички дейности, финансирани в следващата МФР, трябва да съответстват на международните ни ангажименти. Освен това, хоризонталните цели трябва да бъдат правилно интегрирани в трите основни политически сфери финансирани от бюджета на Европейския съюз, ОСП, структурните фондове и следващата рамкова програма за научни изследвания и иновации. Освен това, е препоръчително да се въведат нови собствени ресурси. Тези екологични данъци ще допринесат за постигане на целите ще дадат и политически сигнал на държавите членки, за да знаете в каква посока се движим. И, в заключение, господин председател, мисля, че се струва да се върнем към сегашната структура на потребление на енергия в Европейския съюз. Както каза господин Канете преди две седмици, 72% от енергийното потребление в Европейския съюз се базира на петрол, газ, въглища. Имайки предвид ангажиментите, поети в Париж, трябва да се сведат до нула тези източници на енергия до 2050 година, ако искаме да се изпълни споразумението от Париж. Трябва да бъдат въведени подкрепещи мерки, фискална реформа или пазарни инструменти, които да ни тласкат в верната посока. Това е разбивка на потреблението на енергия в САЩ и в Китай, които са ни от най- големите емитенти на парникови газове в момента. Това е очевадно. Тук виждате структурата на енергопотреблението в САЩ. Има една част, която е взета от там и това е делът на електропотреблението. И това е именно частта, която най-много се коментира в общественото пространство. Тук възобновявите енергии се използват все по-често. За съжаление обаче, делът от общото електропотребление е едва 20%. Всичко останало, транспорт, отопление, индустриално производство и прочие се базира на изкопаеми горива. И ние трябва да се освободим от тях след 30 години. Тоест, ние имаме сериозно предизвикателство. Това няма да стане с сегашните механизми. Необходимо е да има нови стимули. Освен това, и мерки за широкомащабни инвестиции в нова инфраструктура, в компенсаторни мерки, в нови програми, за да могат да бъдат компенсирани загубите на работни места. Новите приходоисточници могат да допринесат за трансформирането на европейската економика. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря за тази презентация, която наистина предложи много информация във връзка с предизвикателствата, пред които сме изправени. Те наистина са огромни и за съжаление ние виждаме трудности е, да очертаем е, фазите в процеса, за да стигнем до е, приятите от нас цели. Сега госпожа Тома, ако може възможно по-кратко. Благодаря, господин председател. Имам само един коментар, след като изслушах е, всички наши експерти. Е, наистина и вас, е, това, което току-що казахте, господин председател. И всъщност правя връзка с последното изказване. В действителност, ние сме твърде малки в цялата тази история. Бюджета на Европейския съюз е 1% от БВП, това, от което имаме нужда, всъщност имаме нужда да умножим а, с 4 или 5 пъти бюджета на Европейския съюз, за да бъдем ефективни. Мога да ви уверя, господин председател, а, това, което написах в моя доклад, става дума за таван от 1,3, защото трябва да бъдем реалисти, нали? Но това е смешно. Наистина е смешно във връзка с предизвикателствата, пред които сме изправени. И е, сега, когато погледнем доклада 30% за климата, ние можем да конвергираме всички политики, е, които имат връзка с климата, така че да получим възможно най-добри резултати. Ако няма а, инвестиции в голям обхват, а, ние няма да можем да се справим с предизвикателствата. Да, ние ще се опитаме да направим всичко по най-добрия начин, а, включително и с тези 30%, за които гласувахме. А, изглежда, че комисията не искаше да последва това, но ние ще бъдем твърди. В действителност обаче, това е, което чувам и от изказванията, ако не се лъжа, е, ние имаме нужда от е, увеличаване на нашия бюджет 4-5 пъти. Гениално, както казва председателя и е, както се казва не знам дали може да се преведе това. всъщност този съвет е известен. Сега. Съвсем накратко, господин председател към Мориц Шефър. Споменахте програмата Лайф и нейния принос. Единствената програма, посветена изцяло на климата и биоразнообразието. Някои НПО-та смятат, че има потенциал 1% от бюджета да се задели за тази програма, включително и мачурите 2000. Смятате ли, че това е реалистично ниво? Какво би било реалистичното ниво на финансиране на тази програма? Защото в момента имаме 0,3%, което е недостатъчно. Желая ли някой друг думата? Сега, нека да проследим мисълта на госпожа Тома, която иска бюджет 4 или 5 пъти увеличен. Можете ли да си представите, че някои разходи на национално равнище за климата, предвидени от държавите членки, чиято ефективност обаче не е оптимална, като имаме предвид, че за да има ефективност, това трябва да бъде на европейско равнище. Смятате ли, че един ден тези разходи могат да минат от националните бюджети в европейския бюджет? С други думи казано, да намалим публичните разходи на национално равнище и да ги въведем на европейско равнище, като увеличим публичните разходи там. Смятам, че това ще има по-голям ефект за опазването на климата. Сега приканвам е, двамата експерти на направените коментари, възможно най-кратко, разбира се. Um, um, Благодаря за дадените въпроси. Съгласен съм до известен степен, че бюджета на ЕСА в сравнение с БВП на държавите членки е малък. И се нуждаем от дискусия на фона на Брексит, как да се увеличи бюджета и откъде ще дойдат тези нови средства. Пре все това обаче, както се опитах и да посоча по време на моята презентация, ЕСА е пример за държавите членки. И мисля, че има много сериозен наличен паричен ресурс в европейския бюджет. Въпросът е какво се прави с него. Как се използват най-ефикасно парите. И се нуждаем от нещо като анализ на ползите и разходите за да видим колко емисии парникови газове могат да бъдат спестени на, за едно евро. Ако се направи подобен анализ, то можем да видим кои програми и инициативи носят най-големи ползи. Хубаво е, разбира се, бюджета да е по-голям, тогава той ще разкрива повече възможности, но мисля, че и при сегашното равнище може да се постигне много. И държавите членки могат да последват европейския бюджет, за да направят и своя бюджет по-екосъобразен. Просто сумата ще е една и съща, но ще се харчи за различни области. Разбира се, могат да се прехвърлят средства от държавите членки към бюджета на ЕС, но това е политически въпрос. Такъв въпрос е и готовността държавите членки да увеличат процента БВП, на който се основава европейския бюджет. Това е въпрос, който е дискусионен. Каква ще е достатъчната сума на финансиране на лайф? Това е труден въпрос. Можем да видим с колко програмата LIFE е превишила заложената за нея цел и с този процент да увеличим следващия пакет за програмата. Но така или иначе изходната сума е доста ниска. Не мисля, че мога да дам някакъв конкретен отговор коя сума би била достатъчна. Но както казах в моето експозе, при тези програми всяко едно евро допълнително към бюджета ще се използва на 100% за климатични мерки, докато в повечето други програми средствата се харчат и в други области. Тук за едно евро 100% от него ще отидат за климатични промени. Борба срещу тях. Благодаря. Благодаря. Господин Яркоскинен. Uh, uh, Благодаря. Ще отговоря на вашия въпрос за това каква част от националния бюджет е, е посветена на целите на Европейския съюз. Това е много труден въпрос, но с оглед на вариантите, които представих в моята презентация, според мен – най-добрите кандидати са енергиен данък или приходите от СТЕ. Разбира се, проблема с енергийния данък е, че към момента той заема голям дял от данъчните постъпления. От друга страна и в двата случая обаче една от обосновките би била, че климатичните промени не зачитат националните граници. И ето защо би било логично част от е, събраните по този начин постъпления от държавите членки да бъдат пренасочени за целите на Европейския съюз за борба срещу климатичните промени. Благодаря. Приближаваме се към края на това изслушване и аз искам да изкажа благодарност на нашите експерти, които осветлиха различните теми. Аз мога да кажа, че техните презентации бяха от изключително качество, така че ги поздравявам и им благодаря. И сега ние успяхме да подхраним мечтата да бъдем последователни по отношение на Парижкото споразумение и е, сега очакваме с нетърпение предложението на комисията за МФР и новите собствени ресурси. Аз мисля, че всички сме съгласни и това беше и целта на това съвместно изслушване между между Комисията по бюджети и Комисията по околна среда. Климатичните предизвикателства са огромни предизвикателства, които засягат цялата планета, които засягат нашия живот, които засягат цялото човечество. И аз мисля, че ние бихме могли да а, направим връзка между собствените ресурси и разходите, е, за да можем да извършим необходимите действия. И за тази цел трябва да се комбинират двата параметъра. Аз е, мисля, че групата, е, чийто председател е Марио Морти, каза, че трябва да има рубрика климат в бюджета на Европейския съюз и да се вземат предвид разходите, ресурсите и всъщност ресурсите, които оправдават публичните разходи, които могат да бъдат свързани с поведението на отделните лица, предприятия на различните заинтересовани страни, които ще трябва да почувстват необходимост от намаляване на въглеродните емисии с цел постигане на целите до 2030 и 2050 година. Бюджета на Европейския съюз остава умерен, скромен, е, и е, разбира се, използваме и някои кредити, с които разполагаме в момента. И освен това има елементи, които ни дават възможност за е, трекинг и репортинг, проследяване и докладване ако в момента ние сме определили програмите, не сме отделили време да уточним ясно какви са елементите, които следва да се наблюдават и елементите на докладване. Трябва да покажем европейската добавена стойност, защото всъщност това очакват от нас европейските граждани да натокоплаци. Само да прехвърляме бюджет, средства от европейския бюджет, аз мисля, че това не е европейска добавена стойност. И след това трябва да се е, превърнат скромните средства, с които разполагаме в лост за държавите членки, за е, участниците в економиката. Е, става дума тук за публичните разходи, но и за е, вноските, данъчните вноски, санкциите, защото ние ще трябва да си помислим за удължаване на това изслушване, което беше изключително интересно. Сега давам думата за заключение на нашия доклад, че господин Тарал, който присъства на това изслушване от началото до края. Така че, господин Тарал, имате думата. Благодаря, господин председател. Вие много добре обобщихте така че от моя страна искам да благодаря на експертите, които отделиха част от своето време на това изслушване. Моите евроскептични деца винаги ме питат, какво правите там в парламента, при условие, че нищо не променяте? И за тяхно отношение им казвам. То е малко като след дипломата квалификация. Човек има опит да се срещне с талантливи, опитни хора, които да, да дадат съвети и да те посъветват да се бориш до самия край и да се опитваш да устояваш, да преследваш своята политическа програма. Благодаря. Си, Таран, и е, je ne doute pas que votre Благодаря. Така, а, нашата бдителност ще продължи да бъде част от действителността. Така че благодаря на нашите експерти, благодаря на представителите на комисията, господин Орал и господин Уен. И сега ние им да нежда, че до месец май е, ще имаме потвърждение, че комисията ще направи необходимото за опазване на климата. Сега трябва да приключим нашата работа. Прикамвам колегите да се преместят в зала ПХС 4Б 011 прилагане на план за външни инвестиции. Това е среща, която ще се проведе заедно с Комисията по развитие. Благодаря на колегите от ЕМВИ за тяхното участие и с това закривам заседанието.